Good morning, ladies and gentlemen. We will be... Добро утро на всички. Ще започнем а, нашето заседание. Продължавам на полски. Otwieram posiedzenie podkomisji praw człowieka. Serdecznie witam panie i panów posłów.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 информирам за следното. Председателката, госпожа Барбара Лохбилер, днес няма да присъства, тъй като тя е с делегацията на Европейския парламент в а, а, Бирма. Това е историческо посещение в момент на преход, в момента в който Бирма тръгва по пътя на реформите. Председателката беше помолена от Мартин Шуц, председателя на Европейския парламент, да покани а, а, госпожа Суки, за да а, държи реч на някои от нашите пленарни заседания. Нашето заседание ще бъде малко по-кратко, защото в 11.30 имаме съвместно заседание с Комисията по външни работи, тъй като датското председателство ще докладва за вчерашното заседание на съвета по външна политика. Сега ще ви попитам дали имате въпроси по протокола от 5 декември. Нямате. Добре, в такъв случай протокола се приема. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, към съобщението на председателя. Wyrazić най najgłębszy żal z tego powodu, że oto w trakcie wydarzeń w Syrii. В самото начало искам да изразя своето съжаление за събитията в Сирия. В Сирия загинаха трима журналисти – журналисти, които отразяваха събитията в Сирия а, и които показваха по какъв а, брутален начин се развива а, положението в Сирия и колко е брутално насилието, което упражнява правителството спрямо а, населението. Населението, което се опитва да превърне Сирия в демократична държава. На последното пленарно заседание приехме резолюция, с която осъждаме репресиите на сирийския режим спрямо населението, най-вече спрямо населението от Холмс. Мисля, че тази резолюция беше много навременна и много необходима, тъй като сирийския режим системно нарушава правата на човека, извършва арести, измъчва арестантите, в това число и малолетни и деца. Ние осъждаме тези прояви. Освен това, приехме резолюция относно очакванията на Европейския парламент към заседанието на съвета по правата на човека на Обединените нации, където ще присъства и председател на парламента. На 17 февруари на пленарното заседание беше а, а, прията резолюция по спешен въпрос във връзка с а, смъртното наказание в Беларус. А, ставаше дума за две лица, а, един от които Ковалев, беларус, продължава да бъде единствената държава в Европа, която активно изпълнява смъртни присъди. Нашата резолюция осъжда изпълнението на смъртните наказания и призовава белорусското правителство да вземе мерки за спиране на изпълнението на смъртните наказания или за премахването му. Освен това, настояваме някои от затворниците, осъдени на смърт, да бъдат освободени. Призовахме белоруските власти да разгледат още веднъж е, случаите на Ковалев. И В тази резолюция осъждаме и преследването на активистите, застъпващите се за правата на човека и активистите на опозицията. В резолюцията от 14 февруари ние настояваме да бъдат освободени всички политически затворници, в това число и кандидатите за президентските избори. Е, назовахме активисти, борещи се за правата на човек, например Шпилацки, е, който е говорил пред нас в нашата комисия Господин Мартин Шуц апелира лично към президента Лукашенко и се опита по случаите Ковалева да постигне отмяна на смъртното наказание председателя още веднъж подчерта каква е позицията на Европейския парламент, а именно за отмяна на смъртното наказание без оглед на конкретните случаи в Египет на 9 февруари по въпроса за Египет на 9 февруари приехме резолюция, с която призоваваме египетските власти да спре мерките срещу неправителствените организации в страната. Приехме резолюция за смъртното наказание в Япония. 2011 година беше първата година след 1992, в която не се изпълняваха смъртните присъди, но повече от 130 души очакват изпълнение на тяхното смъртно наказание в Япония. Често близките на осъдените научават за отлагане изпълнение на присъдата в самия ден, в който тя трябва да бъде изпълнена и това е особено жестоко. Е, призоваваме е, Япония да се върне към мораториума върху смъртното наказание, мораториум, който съществуваше в Япония за определен период от време. Призовахме японските власти да проведат дебат по е, темата за смъртното наказание. Нашето впечатление е, че в Япония има нова тенденция по отношение на смъртното наказание. Наскоро имах възможност да говоря с е, един японски парламентарист, е, който а, а, е, се бори за това в Япония да не се изпълняват смъртни а, присъди. Имам едно становище на комисията АФЕД по доклад на комисията по основните права и, и свободи относно преследването на беженци и търсещи обежащи в Европа от ЦРУ. Има писмо от октомври 2011 година, с което комисията Либе моли за изготвяне на доклад по собствена инициатива за превозване и нелегално задържане на търсещи убежище в Европа от страна на ЦРУ. Комисията по външни работи поиска да участва в изготвянето на този доклад, а председателския съвет взе а, решение за разпределяне на правомощията и разреши а, да се изготви съвместен доклад съгласно член 15 от правилника за работа на парламента. Докладчика вече е определен. Ще бъдат определени докладчиците в сянка. Нашата комисия ще работи заедно с комисията Либе по изготвянето на този доклад. Уважаеми госпожи и господа, искам да ви обърна внимание върху инициативата на Европейския парламент в областта на минното дело. Това е техническа инициатива, но през октомври 2011 година Комисията предложи важна стъпка за противодействие на корупцията. Беше предложено да се направи пан-европейска инициатива, която да потикне предприятията в тази област да дадат информация за своята дейност. Европейския парламент отдавна се бори за такава прозрачност, защото трябва да се публикуват плащанията, бонусите и така нататък. И това е като цяло мярка, която ще допринесе за постигане на повече прозрачност и а, населението в засегнатите държави а, ще разбере а, какви суми се въртят и какви суми се превеждат, а, отиват към съответните правителства. А, това ще бъде важна стъпка за борба с корупцията и за постигане на повече прозрачност. Тук е, искам да подчертая, че тази инициатива не е, засяга така наречените конфликтни минерали, е, защото по тази тема тече процеса Кимберли. ще се проведе изслушване по темата за ролята на Е, бизнеса в борбата за права на човека. Това изслушване предстои. Говорихме с председател, с отговорника за правата на човека в Украина по време на нашата дискусия. Ставаше дума за стандартите за правата на човека и правата на човека в Украина. Говорихме за случая Юлия Тимошенко, която е в затвора. Говорихме за условията, при които е поставен на тя. Говорихме и за младсинствените етническите групи в Украина. Госпожа Тимошенко беше поканена да участва в едно заседание на на Комисията по правата на човека. Не госпожа Тимошенко, а отговорника за правата на човека поправя се оратора да участва а, в заседанието на нашата комисия, но тя не можа да присъства. Смятаме, че подобни разговори ще ни помогнат да подобрим ситуацията около правата на човека в Украина. А, говорихме а, също така и за условията в а, либийските затвори. Това също е много важна тема, тъй като а, условията са до голяма степен известни за широката общественост. Това са всички съобщения, които исках да направя. На това място ще спра и ще премина към точка четвърта от дневния ред изслушване относно състоянието на правата на човека в Русия с акцент върху дискриминацията, свободата на издружението и принципите на правовата държава. С оглед на настоящата ситуация в Русия, нашия парламент а, а, организира изслушване за изборите в Русия, на което става дума най-вече за свободата на изразяване на мнението, с оглед на демонстрациите, които се провеждат от месеци в Русия. На 9 февруари, освен това, се проведе заседание по въпросите на правата на човека между Европейския съюз и, Европейс... и, и Русия. Приехме резолюция, в която призоваваме за зачитане правата на човека. Призоваваме да се преразгледат разпоредбите в законодателството за борба с екстремизма и говорихме за случая Магницки. Днес се надявам да задълбочим дискусията по тези въпроси, да научим някои нови неща от експертите, които се занимават с нарушение на правата на човек, нарушение на свободното изразяване на мнението, преследване на неправителствените организации. Мисля, че с че случаи като този с Сергей Магницки показват, по какъв начин процедират институциите в Русия и как се нарушават правата на човека. Александър Черкасов от организацията Мемориал е нашия първи оратор. Организацията Мемориал е получила от нас наградата Сахаров. Добре дошъл на господин Черкасов. Е, е, искахме да кажем добре дошъл и на Олег Орлов, но за съжаление той не може да присъства, тъй като срещу него тече процес. процесът е, всъщност е завършил, но а, а, е ограничено правото му да пътува в чужбина. Сред нас е и господин Александър Върховски. Е, той е директор на Център за информация анализ СОВА. Той е, е експерт е, по темата за екстремизма и ксенофобията в съвременна Русия. Той се занимава и с въпросите, свързани с маргинализирането на различни обществени групи. Освен това, след нас е госпожа Евгения Чиркова Чирикова, една от известните активистки в областта на екологията. Тя стана особено а, популярна в хода на кампанията за спасяването на Кимската гора, а, където се планираше да бъде построена магистрала през 2009 година. Организацията, която ръководи госпожа Чирикова, се занимава с екология и печели все повече симпатия в Русия и а, чужбина. Последният ни глас е Вадим а, Клайнер от Hermitage Capital Management, сътрудник на Сергей Магницки. Той ще ни представи резултатите е, от разследване, проведено от Hermitage Capital Management относно арестуването на Сергей Магницки. Той ще ни разкаже по какъв начин руските власти се опитват да покрият своето участие в този случай. а, на това място трябва да ви кажа, че има превод от и на руски язик. Предлагам всеки гост да, да говори около 7 минути, за да може да имаме след това време за дискусия. Тъй reguły czasowe i ze względu na to, że tak jak powiedziałem o 11.30 musimy rozpocząć. Ще ви помоля да спазвате определеното време за изказване, защото в 11.30 започва съвместното ни заседание с Комисията по външни работи. Господин Черкасов, имате думата. Добър ден. Добър ден. Добър ден. Наистина са тук заедно с господин Орлов, който до сега така и не успя да получи своето разрешително, за да, влез, за да излезе от страната. 28 февруари е, би бил рож, рожден ден на нашата сътрудничка, която преди три години беше убита в Чечня очевидно чакат от нас не само едно описание на ситуацията, но и някакви препоръки. И може би механизъм за преодоляване на такива ситуации. Проблемът на първо място е, че Русия не е член на Европейския съюз. Вчерашното съобщение за покушението, което като че ли се готвеше срещу Путин в Одеса, при това от чеченците, е така нещо като вид, защото а, точно в Одеса е извора на много от вицовете в Русия. Но, за съжаление, борбата с тероризма, контра а, разузнаването и тези елементи, свързани с тероризма, станаха твърде важни. И така преди години Путин, който беше никому неизвестен чиновник, изведнъж стана президент, най-известният човек в Русия. През 2004 година бяха ограничени твърде много от правата на губернаторите на губерниите в Русия, именно, разбира се, с цел да се подобри, да се подобри начина по който се води борбата с терористите. И така започнаха да се появяват все повече престъпленията срещу човека. Принудителното изчезване на хора е само едно от тези новопоявили се престъпления, за които искам да говоря. Над 5000 цивилни лица са изчезнали по този начин през последните години в Русия. Разбира се, това са поредица от престъпления, защото насилственото изчезване означава а, принудително отвличане, задържане а, на лицето, ограничаване на свободата му и така нататък. Мемориал току-що публикува ето тази книга – в, него, в нея пише, че 384 човека са изчезнали принудително през Първата чеченска война. И за, и някои дела за, по повод на тези изчезвания, но само две от тях са стигнали почти до край, обаче без осъдителни присъди. През втората чеченска война имаше само три присъди, което означава, че 97% от случаите всичко минава безнаказано. И така Европейският съд по правата на човека се произнесе по 149 случая, свързани с тези принудителни изчезвания през Първата и Втората чеченска войни. Русия както и държавите членки на Европейския съюз, е член на съвета на Европа. И има начин да се влияе върху Русия. Да се изисква при всяка възможност от Русия ефективно да изпълнява решенията на Европейския съд по правата на човека, особено по отношение на изчезванията. Повече от 10 години минаха от последните елементи от Втората чеченска война. Обаче продължават насилствените изчезвания. Те продължават да са систематични и от това, разбира се, проистичат и поредица от проблеми, свързани с нарушаването на правата на човека и безнаказаността на онези, които го извършват. Защо? Защото в Русия има срок на давност, който като изтече, съответните органи имат абсолютно всички права да се откажат от по-нататъчно разследване. И така само роднините, близките на изчезналите остават в опит, сами в опитите си да намерят нещо, свързано с изчезналите им близки крайна сметка понякога Русия изпълнява някои от решенията на Европейския съд по правата на човека, макар че по отношение проблемите в Кавказ става въпрос само до изплащане на сумите, които е присъдил съда в Страсбург, което е замазване фактически, защото престъпленията си продължават. И са не само машина за отнемане на човешки живот, но и заплаха за Европа като цяло. Защото там се превръщат, областта се превръща в организация на престъпни групи. Там като че ли никой не умира, просто такива няма, просто, защото местото на умрелите се заемат от живи, без това да се отбелязва където и да е. Нека да ви напомна, 14 януари 2009 година Марис Мария Асфаимова беше убита в Виена и то едно от такава терористична група, която е организирана в районите на Русия, за които споменах. Благодаря ви много. Благодаря, господин Черкасов.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 Uh, racism and discrimination constitute serious problems in today's Russia. Meanwhile, the anti-discriminatory legislation uh, has been weak and ineffective. In your handouts, you can find a brief opinion on this subject put together by the Anti-Discrimination Center. Са неефективни. За тези, а, които четат руски, а, има там отзад на масата публикации на руски язик с много повече подробности. През последните години активистите за защита на правата на човека в Русия непрекъснато предоставят информация и предупреждават за нарастващите случаи на нарушаване на правата на човека по отношение дискриминацията във всички посоки. Погледнете си материалите, които са пред вас. Можете да видите данни това са данни събрани от нашия център СОВА. Ще видите, че през 2008 е, година а, са нараснали значително проявите на дискриминация. Престъпниците обаче, престъпниците а, спрямо малцинствените групи а, все пак започват да биват осъждани и това е едно положително развитие. Това обаче не стига тази тенденция, не достига а, до устното изразяване на омраза. Графитите, а, видеоматериалите а, за дискри... на дискриминационни теми не са все още случаи, предизвикващи задвижване на системата за наказания. Качеството на правоприлагането по отношение на омразата и израза на омраза, публичния израз на омраза, е, е нещо, което е свързано с по-големите проблеми за тероризма, които току-що бяха споменати от преждеговорившия. Дефинирането на екстремистски действия също е много важно. Дефинирането в правото на Русия, разбира се. Въпреки факта, въпреки факта, че синдикатите и синдикалната дейност са е, законни и се основават на неразбирането или по-скоро противопоставянето между работодатели и работници, това е законна дейност синдикалната, но когато се противопоставят устно а, различни идеи, то тогава това се смята за престъпление. Ето защо поредица от печатни материали, е, видеоматериали и записи биват преследвани. И някои библиотеки, които имат в набора от книгите си а, някои заглавия, намират сериозни проблеми във връзка с това. Ето защо а, законодателството се ползва. това, което искаме да а, покажем е, че законодателството се използва по съвсем противоречиви начини. Антитероризма като законодателство е нещо, което се използва по различни причини, по съвършенно различен начин от властите. Например, религиозни неразбирателства или желанието на едни вярващи, една група вярващи да доминират над друга група вярващи по причина на тяхната вяра. Това всъщност е е един елемент на правното основание за съществуването на религиозна нетърпимост на много места. Преследванията на някои мюсюлмански организации продължават въпреки липсата, пълната липса на законови основания за това. Двама членове на Таблия Джамат движението бяха осъдени единствено и само на, по основание за тяхната принадлежност към това движение. Саид Нурситов е турски мислител, който има много последователи, но неговите идеи нямат нищо общо с насилието. Обаче неговите книги са забранени в Русия, въпреки а, високо и ясно изказаните думи на поредица от мюсюлмански ръководители или ръководители на мюсюлмански организации в и извън Русия по този въпрос. Като резултат обаче, поне 9 човека бяха осъдени единствено и само на основанието, че са членове на това така наречено движение на последователите на този турски мислител. Също така мога да кажа много и за свидетелите на Яхова. Две техни местни организации бяха затворени, техните членове осъдени по единствено и само религиозни причини. Няколко други подобни движения са изправени пред същите проблеми. Например, съда се произнесе окон, окончателно срещу организацията, която се занимава с Фалун Дафа движението и учението. Разбира се, важно е, без съмнение, че трябва да се оказва натиск върху властите, които прилагат антитерористичното законодателство по различен, понякога противоречив начин. Дефиницията на екстремизма е нещо, което трябва да бъде прецизирано в законодателството, за да могат да бъдат отделени действително терористичните действия или намерения от религиозните и философски такива. Ние се надяваме, че Европейския съюз няма да забрави всички тези въпроси и ще продължава да настоява на тяхното разрешаване в взаимоотношенията си с Русия. Благодаря ви. Господин Александър Вялковски е директор на Центъра за информация и анализи. А следващият ни гост, който ще говори, е госпожа Чирикова. Имате 7 минути. Прежде всего, мне хотелось бы поблагодарить вас за приглашение. Първо искам да ви благодаря за поканата, която ми отправихте на това сериозно събитие. Най-вероятно няма да говоря само за екологията днес, а за едно от основните права, а, което се отнема в момента на нас, гражданите на Руската федерация, а именно правото на свободен избор. Оказа се при последните избори, че на руснаците се отнема правото да решат сво... как... кого да изберат. изберат. Такава система държавна беше създадена, че смяната по демократичен път на управляващите вече стана невъзможно. Невъзможно е днес, например, в Русия нормално да се регистрира една партия. Това също се оказва дискриминационен момент все пак. Освен това бихме искали да знаем защо така се случва. Може би това не е ясно на хората отстрани. Защо Путин и компания се държат така здраво за властта? Защото Русия е държава на ресурсите. За съжаление, това трябва да си го кажем, което означава, че една голяма група олигарси и действащите във властта, които се олицетворяват от Владимир а, Путин, не желаят да отпуснат властта. А ако влезете в различни форуми, ще видите, че по време на управлението на Путин всичките негови приятелчета от неговия кръг са станали постепенно най-богатите хора на планетата. Как се случва това? Еми, природните а, ресурси на нашата страна, те просто ги извличат – а, изнасят а, парите и полягат удобно върху огромните средства, които са вложили в чужбина. Това са хора, които узурпираха властта в нашата страна. За тях всичко е разрешено, просто защото а, властта е с тях. Правата на човека не само, че не се зачитат, а направо плюят върху тях – Знаем какво се случи на изборите, на последните избори. Наблюдателите, които дойдоха за да наблюдават как се провеждат самите избори, а в избирателните участъци имаше хора сред наблюдателите, които станаха цел на физическо насилие и изборите за думата просто а, а, бяха е, чудовищна фалшификация. И онези членове на думата, които посочиха този факт от действителността, бяха арестувани. Те се превърнаха в политически затворници. Също така, надявам се, помните как журналистите, които правдиво отразяваха а, тези избори посочиха реалността, а, също бяха подложени на преследване. При следващите избори вече тъй като предстоят сравнително скоро, а вече се усеща натиска върху свободомислещите. А, Путин 70% от времето си прекарва в това да участва в различни телевизионни предавания и програми. Очевидно е, че ще бъдат чудовищни по размер фалшификациите и на предстоящите избори. Има една много неприятна друга тенденция, която искам да спомена по отношение на активистите на гражданските организации. Това са хора, които много често се оказват в полицейските участъци и има нова мода в това отношение. Нашите активисти ги пращат в, психически, в психиатрични болници и започват да ги третират, лекуват като а, хора с психически а, отклонения. Просто хора, които изразяваха при предишните избори своето мнение твърде на силно и твърде чуваемо, а, се оказаха в психиатриите. Това беше тогава и сега ще стане същото. Какво, каква беше реакцията на Путин? Спомняте ли се при последните избори? Десетки хиляди хора излязоха по улиците, не само в Москва, но и в други руски градове, които настояваха за честни избори. И Путин каза, че тези, които са излезли по улиците, са им платили, за да излязат на улицата и че те са купени. Да, изобщо започна да се развива и то доста силно, е една много неприятна тенденция – а, започна се от Владимир Путин и неговите хора и това, което може да кажем като характеристика е, че това е акция за задушаване на хората. Много хора биват на сила карани да отидат на някакво събитие, което изразява почетта си към Путин. И дори се достига до там, че се подтикват едни групи граждан, от граждани да се изправят срещу други по съвършенно различни от реалните причини на техните различия в мнението. Това са, например, противопоставяния по това на кой митинг си бил – на митинг в защита на Путин или в някой друг си участвал. Това са някои от способите, използвани от путинистите. Да, разбира се, започват да се а, промъкват а, и а, идеи, знаем откъде е пуснати, че това са хора, протестиращите са хора, които са финансирани от Америка. Ето защо аз искам да ви помоля. Следете събитията преди, по време и веднага след изборите, а, защото от режима на Путин, Путин не очаквам нищо друго, освен репресии и трагедии. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много. Е, Благодаря на госпожа Евгения Чирикова. И сега господин Вадим Клайнер, който е представител на Hermitage Capital Management. Union Parliament. Uh, thank you for inviting me here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 той продължаваше опорито да държи на своите показания. След това той беше прехвърлен в бутирка. Там неговото здраве се съсипа съвсем и болките, които изпитваше, бяха нетърпими. 20 пъти той поиска медицинска помощ, но не я получи. Когато изпадна в критично състояние, едва тогава той получи такава помощ, медицинска помощ, той беше поставен в отделна килия и вместо да бъде лекуван, той а, беше бит от полицай с гумени палки. Ето вижте как изглеждаше тялото му след неговата смърт, защото като резултат от това той почина и остави децата си сираци и жена си вдовица. Повече от 50 а, молби за преразглеждане на неговата присъда бяха подавани от него по време на затвора му. Ето защо неговия живот и смърт станаха един от най-драстичните примери за мъчения, изтезания и смърт без причина. Разбира се, че много лъжи бяха изфабрикувани и разпространени от властите, но ние можем да ги оборим. Две години и четири месеца минаха откакто той загина в държавен затвор, но нищо не се е променило. Полицейските служби, пазачите в затвора – и всички други, които имаха отношение или пряко участие в, негови, в изтезанията му, са, са на свобода, не са наказани по никакъв начин. И дори някои от по-високопоставените държавни служители заминаха за чужбина, разбира се, с парите на руските данъкоплаци. Ето това е снимката на апартамента, в който той живее в чужбина. Междувременно руското правителство прави всичко възможно, а, за да завуалира това, което се случи с Сергей. Това а, престъпление и убийство много от, полицай, от полицаите, срещу които свидетелстваше Магницки и до сега дори не са подведени под отговорност. За пръв път в историята ни ще има наказателна процедура срещу мъртъв човек – и тъй като това не е достатъчно, същите тези чиновници, които го убиха, поискаха от майка му, страдаща от неговата смърт, да представлява своя син. През юни 2011 година под ръководството на президента Путин съответният съвет прецени, че цялата съдебна процедура срещу Сергей Магницки е абсолютно законна. Въпреки факта, че Европейския парламент многократно се обръщал към руското правителство по този въпрос, те нямат никакво намерение дори да а, започнат разследване и да накажат виновниците. трябва да се направи това, което направиха вече в САЩ. Да се забрани влизането на тези шестима висши държавни чиновника които са виновни за неговата смърт. Благодаря ви. Слухания виповеди. Сега искам да ви приканя да чуете послания от друга част на Русия, а именно видеопослания от Беслан. Ще бъде направено от госпожа Ела Касаева, съпредседател на организацията Гласът на Беслан.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 Организацията Гласът на Беслан е създадена от жертвите на терористичната акция в този град преди няколко години. Правителството се опитва системно да потиска жертвите от Беслан. Това е трагедия не само на нашата на града, но и лична трагедия на хората. Правителството не проявява никаква воля да направи нещо по въпроса. До ден днешен а, терористичната акция е неразследвана. Нищо в Беслан не припомня за случилата се там трагедия. На правителството като че ли му е все едно, а държавните медии очевидно държат събитията да бъдат забравени. Миналата година в Беслан дойде делегация от е, депутати от Европейския парламент. Те посетиха семействата на жертвите, самите жертви и разгледаха мястото, където се разигра атентатът. Останали са някои сгради от тогава, но под предлог, че трябва да бъдат запазени, не се допуска разследване. В помещенията, където бяха държани заложниците, са изградени колони и се направи опит върху, е, тези, върху сградата да се изгради саркофаг. Все опити да се прикрият тогавашните действия на военните. Опитваме се да насочим вниманието към, на държавата към това, но не получаваме отговор. Нищо повече не получаваме, освен празни обещания. Съществува безнаказаност пред закона, нищо не се прави против тероризма. Чиновниците просто толерират толеризма. Освен това се предприемат непрекъснати опити да се оказва натиск върху организацията гласът на Беслан. Трябва да внимаваме, когато излизаме да демонстрираме по улиците. През януари 2011 година съдът произнесе решение срещу трима членове на нашата организация. И е, се оказва, че мирните демонстрации са закононарушение. В Чечения, Ингушия и други републики продължават отвличанията, продължават да изчезват хора и очевидно държавни служители са замесени в тези събития. В Северен Кавказ представителя на Европейския съюз, господин Хлопе, беше информиран за тази ситуация. Гласът на Беслан премина през 120 инстанции и установи, че в нито една от тях не е даден ход на жалбите на жертвите. Става въпрос не само за жалби във връзка с тогавашния терористичен атентат, а и обикновени жалби във връзка с проблемите на семействата, засегнати от терористичния акт. Очевидно, съдилищата получават инструкции отгоре как да се произнасят във връзка с корупцията и с други теми. Ситуацията се влушава. Нашата организация издаде книгата Път към истината. В нея става дума за съдилищата в Северен Кавказ, където политическата ситуация се усложнява, политическата послойка се подкрепя от Русия. а хората в Северен Кавказ са бедни, дохода на глава от населението е много по-нисък, отколкото в централните руски региони. Така че резултатът от държавната политика в Северен Кавказ е това, че обществеността загуби доверие към управляващите. В Москва беше проведена мирна демонстрация в подкрепа на, мирни, на е, свободните и честни избори в Северен Кавказ. Ние в Беслан бяхме първите, които се противопоставиха на опита на сегашния президент да направи поста си доживотен. Сега се радваме, че има все повече граждани, които се опитват да, които вече разбират, че изборите, включително и изборите в Русия, ще бъдат манипулирани, както бяха манипулирани и последните Смятаме, че на 4 март 2012 година трябва да има наблюдатели, ние самите ще бъдем такива. Искам да изразя и загрижеността си от смъртта на високо морални личности, съжалението си на, от смъртта на високо морални личности, като тази на Васлав Хавел. Ние бяхме щастливи да го познаваме. А нашето правителство не поднесе съболезнование на чешките си колеги. Това е тяхното мир, морално ниво. За тях демократите са политически град, е, врагове политиците в Русия не уважават правата на човека и с това създават опасна обстановка не само в Русия, а и за останалия свят. Вацлав Хавел ясно показа какво мисли за това правителство, когато отказа да приеме а, награда която му се е, е, награда, когато беше в един и същи списък с Путин. Смятаме, че това е високоетична постъпка. Апелираме всички да вземат пример от Вацлав Хавел. Никога няма да забравим неговите думи за това, че хората винаги трябва да се борят за зачитане на своите права. Благодаря за внимание. Myślę, że każde wspomnienie tamtych tragicznych wydarzeń, a w szczególności śmierć tych niewinnych dzieci zawsze robi. Всички помним събитията в Беслан, смъртта на невинни деца. Това е тема, която не бива да се забравя. Така че е много хубаво това, което прави организацията а, в Беслан. Искам да благодаря и на представителя на организацията Хора в нужда, който изработи това видеопослание, благодарение на което лично можахме да видим а, госпожа Казаева. Сега искам да дам думата на господин Стиван Кай, който също ще говори от името на гласът на Беслан. Той представлява организацията като адвокат пред Европейския съд по правата на човека. Jeszcze raz powtarzam, ponieważ było niewłaściwe. Още веднъж ще повторя, тъй като е, името не беше произнесено ясно. Господин Стивен Кей. Господин Кей, искам да ви помоля да вземете думата и разполагате с 5 минути. Uh, thank you very much, and I'm... Благодаря много. Чувствам се поласкан от възможността да присъствам тук като представител на Европейския съд по правата на човека. Във връзка с ролята ми на защитник на семействата на децата, загинали в училището. Това беше един инцидент, който тяхната държава трябва да признае, още не е признала, и да въдвори ред и справедливост. На 1 септември 2004 година се празнуваше Деня на знанието в Русия и това е началото на учебната година. Тогава родителите водят децата си за първия им ден в училище. Това е ден на прогреса, на живота и се предполага да е ден щастлив и празничен. Това беше деня, избран от терористите, да започнат обсада на училището. 34 терориста взеха 1200 възрастни и 777 деца като заложници. Останалите като население бяха събрани около училището, надявайки се, че техните приятели, роднини, деца ще бъдат спасени от държавните власти. Руските специални сили – бяха събрани около училището с апаратура, която беше много по- подходяща за военни действия, отколкото за защита на гражданския живот. Без вода, храна и въздух продължаваха да стоят многобройните заложници. държавата и нейните представители, силите на властта на втория ден се опитаха да започнат преговори. На втория ден и самите терористи чрез контактите си с външни хора, т.е. хора извън а, мястото на събитието, искаха да започнат преговори, но силите за сигурност започнаха атака. Държавните сили се бяха събрали с гранатомети, огнепръскачки и танкове – и това, че терористите искаха да започнат преговори, не ги спря. Ред беше вътворен, но беше дадена заповед да се започне смъртоносна атака на училището. На третия ден започнаха тези действия. Без никаква предварителна подготовка да се избегне нараняването на заложниците вътре, без добре оборудван спешен медицински център, без никакви други предпазни мерки, за да се спасат колкото се може повече хора, заложници. Сега не е ясно какво се случи, но това е много години по-късно. 60 000 страници доклад беше написан от държавата в Русия. Доста различен от това, което бяха видяли свидетелите, непосредствените очевидци в Беслан. Силите на сигурността имаха за цел само и единствено да постигнат целта, която им беше заповядано да постигнат, без изобщо да разсъждават или да направят нещо, за да спасат живота на заложниците, които в повечето случаи бяха деца. Благодаря ви. Е, пана Сергия Шулькина. Е, Сега думата ще вземе господин Сергей Шултин, който представлява руския отдел на организацията Following Data. А, имате 2-3 минути. Ще говоря на руски. Първо бих искал да ви благодаря за възможността, която ни дадохте да участваме в това събитие. Александър Верховски вече разказа а, за противозаконното антиекстремистко законодателство, което беше прието в Русия. В нашата собствена страна ни преследват а, за неща, за които дори и китайският режим някога не преследваше. Бяха включени много хора в черния списък на полицията, просто защото те се, бореха за, се борят за гражданска права в един и същи списък с престъпниците. Имаме документи, кои, с които можем да докажем своите твърдения. Аз съм учен но загубих високоплатената си рабо, работа Газпром преди две години, защото се занимавам с традиционна китайска медитация. През септември 2011 година, когато имаше среща на високо равнище между Русия и Китай, беше съобщено, че китайският режим – е готов да подпише 10 годишен договор за изкупуване на а, газ от нашата страна. Това е съвсем очевиден случай на преследване на хора, които практикуват фалангун в Русия и в Китай, защото последователите на това движение не а, можаха да запазят своята работа, както беше и случая с мен, в тези организации, които влизаха в договора, за който вече споменах. Ние станахме заложници на китайския режим в собствената си страна. И ние се обръщаме към Европейския съюз и международната общественост да защитат всички нас, които желаем да сме последователи на движения и философии, които са различни от официалната в нашата страна. При всеки удобен случай, при всяка среща с правителството. Благодаря. Благодаря за това изказване. Госпожа Кионг. Thank you very much, Mr. Chair. Um, we are... Благодаря. Ние сме с двама колеги, с нашите партньори от руската страна. Това са колеги, ръководители на секции – и а, идваме тук, за да покажем а, колко голямо значение госпожа Аштън и цялата Европейска служба за външна дейност предава на правата на човека и на географските измерения на спазването им. Ако, господин председател, нямате нищо против, ще дам думата на моите колеги. Пет минути, ако обичате само, казва председателят. А микрофон. Благодаря, господин председател, за възможността, която ни давате да сме днес на това изслушване тук сред вас. Нека да ви кажем как, на какво сме свидетели в този момент в Русия. Политическо събуждане има, което а, едва ли имаше хора, много хора, които си мислиха, че е възможно дори до преди няколко месеца най-вече дължащо се на измамите, на които станахме свидетели при парламентар... последните парламентарни избори в страната. Но върховенството на закона, корупцията, съдебната система, всичко това са много тревожни теми, което кара хората да се събудят. Сега е време за европейците да работят с представителите на гражданското общество в Русия. Трябва да използваме всички законни и правни инструменти, за да подпомагаме гражданското общество, да се говори на всички политически нива, до като се стигне до срещите на високо равнище. Но искаме да отидем и по-далеч. Искаме да реализираме няколко конкретни проекта. Ние работим с руските власти за проекти за борба с корупцията. И също така се опитваме да повдигаме въпроси, свързани с гражданското общество и то въпросите, които разисквате и вие днес. Но сега моята колега ще ви даде конкретна информация за това, което правим. Да, благодаря, Михил. Ще се опитаме заедно да не отнемем повече от 5 а, минути. Няколко са важните неща, които искам да спомена. Първо, значителна възможност за подобряване на правата на човека и тяхното спазване в Русия. Преждеговорившите вече засегнаха много. И второто е, че има един много голям въпрос, който стои над нас. Консултациите между Европейския съюз и Русия по правата на човека. Нека да спомена по нещо за тези две теми. Изначално съм съгласна с казаното от преждеговорившите по отношение на това, че много неща могат да се подобрят в работата с онези граждански организации, които работят за защита на правата на човека и против всички техни нарушения в Русия – има сега една нова ситуация, както току-що заяви моя колега, а в Русия, която никой не можеше да предположи, че толкова бързо ще се появи и ще се развие. Случая с Магницки. Съгласна съм с това, което каза господин Клайнер. Сергей Магницки е емблематично емблематичен случай за Европейския съюз, защото това е а, корупция, насилие, отнемане правото на защита а, на обвиняемите и осъдените, отнемане на правото на информация и достъп до документи на семейството на и близките на осъдени или обвинени. Господин Верховски от Център Сова говори за всичко това в доста подробности. Ние по време на последния кръг от консултации а, с Русия подчертахме много силно нашата позиция срещу властите на Санкт-Петербург да поставят педофилията и хомосексуалността под един и същи знаменател като престъпление в, а, за Кавказието също е в ситуация, която трябва, т.е. изисква незабавни действия, незабавна ангажираност на властите и на нас. Пълна отчетност да се изиска и да се поеме пълна отговорност от виновниците за насилието в многото случаи, за които беше споменато до сега. Случая с убийството на госпожа Астимирова, господин Кашин, никой в тези два случая не беше изправен пред съда във връзка с тяхната смърт. И това наистина предизвиква много сериозната ни загриженост. Второто, за което искам да говоря е във връзка с въпроса, който виси във въздуха. По отношение консултациите Европейски съюз Русия по правата на човека. Следващият кръг трябва да се случи през пролета. Ние все още търсим възможност за споразумение – с нашите партньори от Русия да ги проведем, да проведем този кръг от консултации в Москва с много по-активното участие на гражд... представители на гражданското общество. Това, тази позиция от страна на Европейския съюз ще бъде, ще продължава да бъде централна, за да можем да продължим нататък по провеждането на консултациите Европейски съюз Русия. Перспективите не мога да кажа, че са много окоръжаващи за момента. А, към нас се обърнаха с молба да предложим идеи за евентуалните посоки на развитие на отношенията ни с Русия. Ние посочихме на нашите руски партньори, че нямаме намерение да променяме модалностите на нашите консултации. Ние планираме посещение през април в Русия за срещи с гражданското общество и това ще продължава да играе централна роля в нашите отношения с Русия, защото ние не водим разговори само с руското правителство, а най-вече с гражданите на Русия. Разбира се, ние ще ви информираме за развитията, всички развития по консултациите. Ще спра до тук. Благодаря. Благодаря. Państwa posłów, е, przy czym... Е, Благодаря. Сега ще дам е, думата на членовете на комисията ще ви призова към дисциплина. Две минути за изказване има всеки. Първо ще дам думата на заместник председателя на делегацията Европейска съюз Русия, господин Шульц. Искам да използвам възможността да благодаря на представителите на гражданското общество за информацията, която ни даде. Тази информация винаги събужда ужас в нас. Имам един въпрос към господин Черкасов относно станалия е известен вчера пример за атентат, организиран от Путин. Umfragen gesehen glauben, опит за атентат срещу Путин, за който вие говорихте като одески анекдот. Когато обаче наблюдаваме как този тероризъм, който по някакъв начин се разпалва вследствие на жестокото преследване на противниците. Би ли могло да се окаже, че този тероризъм се е превърнал в инструмент и се използва като инструмент в полза на така наречената твърда ръка, която уж ще създаде сигурност и ред в държавата? Това не е ли едно предупреждение за периода след президентските избори? Госпожа Жиринова предупреди, че трябва да очакваме изборни е, нарушения, трябва да очакваме несправедливи избори. И след 4 март ще се е, установи една много особена ситуация на сигурност, в която няма да бъдат допуснати или ще бъдат забранени демонстрациите и митингите, защото съществува някаква мнима заплаха от тероризъм. И е, в свободата на сдружаване, събиране и свободно изказване на мнението ще бъде потъпкана. Не трябва и да очакваме нещо такова вместо местоподобрение на ситуацията. Не се ли лансира напоследък пример за това? Благодаря, господин Шуц. Господин Мигалски има думата. Дякую, е, panie Пшеничонце. Krótka увага до... Благодаря, господин председател. Имам съвсем кратка бележка във връзка с казаното от господин Черкасов. Мисля, че никой на Запад не вярва на твърденията на руското правителство за подготовка на някакъв атентат към министър-председателя Путин. Ние много добре знаем, че руските власти разполагат всички средства и не пестят средства, за да се пазят и да се задържат на власт. Така че никой няма да повярва на тези слухове. Нека да си останат за нас слухове и да не гледаме на тях сериозно. И сега въпрос към господин Верковски. Смятате ли, че именно руските власти на практика влизат в конфликт с някои етнически групи. Наистина ли официалните руски власти а, са онези, които разпалват и връжда и омраза между етнически групи? Как смятате? А сега към госпожа Чирикова стана въпрос за жена, вкарана в психиатрия което ми напомня времената, когато руските власти бяха измислили специална шизофрения, за да могат да вкарват полудниците своята опозиция. Имате ли името на тази жена? Моля ви, дайте ни го, за да можем да се намесим евентуално. И сега въпрос към господин Клайнер. Всички сме запознати с случая Магницки. Имам добри новини за вас. Днес в 17 часа на заседанието на делегацията за отношенията с Русия ще приемем декларация във връзка с случая Магници. Магницки мина цяла година, докато изготвим, но ето, че сега това ще се осъществи. Надявам се, че след тези думи ще последват и дела. Госпожа Ойланд. <clears throat> Uh, uh, Благодаря на всички оратори, защото това, което чухме днес е наистина много обхватно, макар че нямаше кой знае колко нови неща. Просто всичко това го знаем, за съжаление. Но не бива и не можем да забравяме за всички тези случаи, за тези индивиди, тези личности, на които се случват всички тези неща и то в продължение на години в Руската федерация. Ето защо е изключително важно това да продължава да присъства в нашия дневен ред. И наистина Европейската служба за външна дейност работи много здраво и искаме да помолим да продължат да държат в центъра на вниманието си при разговорите и консултациите с Русия темата за правата на човека. Искам да се върна обаче към предстоящите избори в Русия. Очевидно е, че докато не се промени политическият режим в Руската федерация, ще продължим да срещаме и да чуваме за случаи като Магницки, Беслан и всичко друго, което чухме и още много. Това са неща, които се случват в Руската федерация и моя въпрос фактически е най-вече към госпожа Чиколова. Чиликова. Вие не можете а, да прогнозирате или а, не можете да кажете какво да можем да очакваме веднага след изборите. Насилие срещу а, хората или а, репресии срещу евентуални демонстрации или какво друго очаквате всъщност? Как Европейския съюз, света, останалия свят би могъл да реагира? Какво очаквате от нас като реакция? Това, което се случи, да кажем, преди две години в Белорусия, след президентските избори. Може би нещо подобно очаквате да се случи и в Русия и кажете, за да можем и ние да реагираме. Да. Госпожа Райдър. Да, благодаря, господин председател. Това, което чувам днес, ми напомня а, за песента Back in the USSR. Защото страха отново се връща, психиатричните клиники също се връщат, но само върховенството на закона не се завръща. Господин Върховски, наистина законодателството се превръща а, в инструмент за репресии, за подтисничество в Русия. Бях много впечатлена от а, речта преди седмица на министър-председателя Путин. А, когато той каза, че руснаците са победители, това някак си ми напомни за 30-те години и едни речи в Германия. Гледах едно видео за първи път с Путин. Не знам дали сте го гледали. Нещо като клиника в която млади момичета отиваха да гласуват за пръв път в живота си и да си призная честно, не разбрах това сега а, нереално, т.е. измислица ли беше художествена или беше реалност, дали беше смешно или зловещо, но беше много страшно. Видях в един, едно немско списание, а, нещо днес във връзка с а, богаташите в а, Русия или руските богаташи, които живеят по цял свят и които ще гласуват, защото те трябва да защитат а, своето статукво. Това обаче ще предизвика, предполагам, още повече хора да поискат да се смени, смени ситуацията руския народ всъщност през цялото време се съпротивлява. Не виждам нищо лошо в това а, демократичният свят да подкрепи демократизацията на Русия. Но страха, който се завръща в а, Русия, а, е нещо много страшно. И наистина са герои хората, които явно и открито изказват своя протест. Моят въпрос е за правата на малцинствата в Русия, защото руският президент, пък и руският министр-председател непрекъснато говорят за доброто положение на малцинствата в Русия. Благодаря, госпожа Гомеш. съвсем ясен ми стана образа с а, това, което беше споменато за песента Back in the USSR. Но а, хората, които протестират, са много по-организирани. И това е огромна разлика. Ето защо можем и днес да се радваме на присъствието на всички тези наши гости. И въпреки мрачните перспективи, ние имаме надежда. Преди няколко месеца, може би, нямаше дори да можем да си представим тази проява на гражданска съвест и демонстрациите на гражданското общество, но ето това го има и то се развива бързо в Русия. Господин Пучин, госпожа Чока. Искам да ви попитам, ако можете, разбира се, да ми отговорите, как се оценява ефективността на политическите послания на Европейския съюз към руските власти. Не говоря за Европейския парламент, който непрекъснато приема декларации, осъждащи различни действия. Но а, вие, имам предвид службата, а, а вие как оценявате политическото послание? Можем ли да кажем, че Европейския съюз не е до някъде а, ограничен от економическото си скудумие във връзка с това, че трябва економически да поддържаме отношения с Русия и господин Путин. На едно друго изслушване по повод изборите в Русия, а, попитах, еми защо не вземете да го коронясате? А, но отговора беше, а, той ще победи, дори да са честни и демократични изборите. Благодаря. Благодаря, госпожо Комес. Много ви благодаря. Сега думата има госпожа Андекриен, Андрекиене, която беше в делегацията посетила Беслан през 2010 година. Благодаря, ще говоря на литовски. Европейският съюз и Русия са свързани от стратегически партньорства в някои области, обединени под мотото партньорство за модернизация. Но стратегическото партньорство трябва да се базира на общи ценности, като демокрация, права на човека, правова държава. И слушах с голям интерес това, което казаха нашите гости. И виждам, че има огромна разлика между европейските и руските ценности. Между тях за е бездна. Да, свързват ни общи ценности, но тези общи ценности ни свързват с, а, е, цивил, а, е, с гражданското общество в Русия, а не с официалната власт. Има стари рани, които няма да зараснат. Това са обстановката в Чешня, трагедията в Беслан, случаят Магницки и неговото убийство в затвора, случаят Ходорковски, който продължава да лежи в затвора. Това са фалшифицираните парламентарни избори през декември миналата година. Всички тези събития ни карат да си направим един единствен извод, е именно, че представите за демокрация на руските власти са съвършено различни от нашите. Европейският съюз отново е на кръстопът. Естествено, че можем да продължим да провеждаме консултации във връзка с зачитането на, граждански, на човешките права в Русия. Можем да продължим както до сега но бихме могли, е, но не бива да си мислим, че по този начин защитаваме правата на човека нито в европейските общества, нито в руското общество. Очевидно този формат на консултациите не води до никакъв резултат, но за това пък задоволява Русия, която се прави на така открита, достъпна за такива консултации, открита към темата права на човека. Разни чиновници от външното им министерство отговарят избирателно на въпросите. Аз съм сред депутатите, които през 2010 година посетиха Русия. Бях и една от онези, които отидаха, отидоха на място и видяха ареста на Немцов. Бях в съдебната зала по време на процеса Ходорковски и трябва да ви кажа, че ми е много трудно, ми беше много трудно да слушам какво казва Ела Казаева, защото наистина се прави опит да изтрият от паметта ни събитията в Беслан. А Русия несъмнено се променя. Представите на хората се променят. Средното съсловие се разраства в Русия. Нека тогава и ние да променим представата си за Русия. Госпожа Чирикова, естествено, че ще наблюдаваме случващото се в Русия, но мониторингът не е достатъчен. Имаме и представители на Съда за правата на човека. Русия трябва да промени политиката си. Председателят, благодаря ви. Мисля, че вложихте и много лични впечатления в това, което казахте. Господин Донски. That, um, this time, as you... Бих искал да кажа, че изпитвам уважение и възхищение от руските колеги, а, които проявяват такава, гор... а, такава а, смелост а, в а, изявите си. Нещата са много тясно свързани помежду си. Русия вече не е тази, която беше. Гражданското общество расте и се развива. Да, не трябва, както беше казано вече, да поставяме знак за равенство между Съветския съюз и Русия. Надежда Низовкина беше спомената за това, че е изпратена в психиатрия поради нейната критика към фалшифицираните избори наистина психиатриите се искаха, а, се използваха и в миналото за същите цели, но Русия не е същата. Имаме Путин в Русия. Той започва да става комична фигура. Путин не е, днес не е това, което беше Путин в началото. Той заприличва все повече на Кадафи в последния етап от неговото управление. Русия един ден, рано или късно, ще се оттърве от Путин. Благодаря ви. Благодаря. Искам да благодаря на нашите гости за информацията, която те ни предоставиха днес. Мисля, че такива срещи трябва да се организират по-често и те са изключително важни и полезни, защото единствено така можем да получим и представа за реалната ситуация в Русия. В същото време обаче съм уверен, че всички тези наши полезни разговори, диалози, консултации биха имали смисъл само и единствено, ако в резултат от тях се осъществява напредък в защита на правата на човека и в други сфери на социалния живот на Русия. Бих искал да кажа на нашите гости следното. Назовете, ако можете, конкретни случаи, в които след резолюции на Европейския парламент, разговори, консултации, нещо положително да се е развило, някакви положителни промени да са настъпили във всички сфери, които вие толкова внимателно следите. Питам ви това, защото това е единствения начин за нас да разберем кои са най-ефективните мерки, които можем да предприемем в разговорите с правителството на Русия. Благодаря. Благодаря ви сега. Искам да помоля представителя на съвета да вземе думата, господин Болей, ако не се лъжа. От името на съвета на Европа се извинява председателят. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ни давате възможност да споделим вижданията си за обстановката в Русия, тъй като не разполагам достатъчно време, ще говоря в телеграмен стил. Първо, Русия е член на съвета на Европа от 76, 1976 година и съответно е страна по много договори, по-точно 56, ратифицирани от парламента на страната. Някои от тях са много важни във връзка с човешките права. Европейската конвенция за правата на човека, конвенцията за забрана на изтезанията и мъченията, социалната харта и така нататък. След като е страна по всички тези международни споразумения, Русия бива и наблюдавана от съответните а, мониторингови комисии комисии по тези документи. Сега най-важният орган, разбира се, е Европейският съд за правата на човека, който беше споменат днес не веднъж. Той именно се произнася по работата на правната система, по условията в местата за задържане, по законосъобразността на съдебните решения – Знаете, че решенията на съда се връчва, на съда в Страсбург се връчват на съответните органи в съвета на Европа, които пък влизат във връзка с руското правителство и се опитват да променят отношението им. Това е опитът да се променят някои институции в Русия. що се отнася до гражданските свободи, искам да се върна на писмото на комисаря Берг от 2011 година, където става въпрос именно за липсата на а, граждански свободи. Посочва се, че Русия не е спазва нормите, международните, особено по отношение на зачитането на права, правото на сдружаване. В момента се водят консултации по този въпрос. В момента наша комисия, наблюдаваща Русия, е помолена за становището по, например, руския закон за службите за сигурност, руския закон за правата на сдружаване, за борба с тероризма, за политическите партии и избирателния закон, избирателния кодекс. Това са все закони, пред внесени в, на, мониторинговата комисия на съвета на Европа. Thank you very much, Mr. Devolej. Była sprawa... Благодаря. Стана дума и за ролята на гражданското общество. Госпожа Роксана Чеселява поиска думата. Тя представлява Руско-Китайския граждански форум. Е, бих искала и на вас да ви дам думата за малко. It's not, not Chinese, but it's Finnish Russian. Председателят е, се поправя финландско-руския граждански форум, а не китайско-руския. Имате думата за една минута. Uh, thank you so much. Оксана Челышева за Благодаря. Аз съм от финландско-руския граждански форум. Бих искала няколко препоръки да формулирам пред вас от наша страна. По отношение консултациите Европейски съюз, Русия и тяхното организиране, трябва да разберете каква е атмосферата в градовете, в които се предвижда срещата и консултациите в Русия. Има случаи, когато хората биват задържани, а други бити или подлагане на ненужно психиатрично лечение. Ситуацията след изборите. Ние сме реалисти и имаме много доказателства, които показват, че ситуацията ще се влуши силно и ще се увеличи броя на политически мотивирани съдебни процеси. Надежда Низовкина продължава да е предмет на психиатрично лечение, без да има абсолютно никаква нужда от това. Ето, вече знаете колко силно се развиват а, проявите на гражданското общество. Но а, за това очакваме много хора да бъдат задържани, да бъдат а, бити или да изчезнат безследно. Благодаря ви. Сега искам да дам думата на гостите да отговорят, но за съжаление само по една минута на оратор, госпожа Чирикова. я ще отговоря на два от въпросите. Първия, поне така както го разбрах, наистина ли режима на Путин е готов да, да използва насили и какви репресии може да има а, върху гражданите? И втория въпрос, как може да помогне прогресивното човечество в лицето на Европейския съюз на руския народ? По време на своето управление Путин доказа на какво е способен. А надявам се си спомняте как се справи с а, ситуацията в Беслан и последиците от нея. Не вярвам някой от вас а все още да съмнява, че Владимир Ильич е готов на а, някакви резерви или въздържане. Не, Путин а, не трябва да бъде заплашван. Неговата власт, неговото могъщество не трябва да бъде заплашвано, защото не става въпрос само за него, а за а, богатите, за могъщите, които, освен че ще загубят богатствата си, може да се окажат и в затвора, ако властта на Путин рухне. Защото те доста години се възпитават възползват по не особено законен начин от тази властова позиция. Затова очакваме да видим и незаконни а, арести от полицията, защото понякога десетки хора се оказваха а, в а, Журналистите на журналистите също ще бъдат репресирани. А, ако си спомняте, имаше видеозапис на това как един журналист беше съборен на тротуара и един омоновец скачаше върху него. А това ще се, раз... ще се появи отново. Ето защо се притеснявам, че може сериозна сила да се приложи. Може би няма да се използват само палки, а да се използва и оръжие. Не знам. Това е по отношение на насилието. Но какво може да направи Европа като реакция? За нас е много важно да се приеме закон на, а, на името на Магницка. Да, Русия не е Съветския съюз, но има висши чин... държавни чиновници, които имат много средства, които са откраднали и държат в европейски банки. Техните деца учат в чужбина, те нямат нищо общо с Русия, те просто работят в Русия и трупат пари, а ги харчат при вас в Европа. Това е един от начините, по които можете да ги проследите. А що се отнася до фалшификациите на изборите, моля, станете наблюдатели не само в Москва, не само в Санкт-Петербург, но и в онези райони, където фалшификациите миналия път бяха най-груби и сериозни. При Кавказието, вижте, Вижте какво става там. Те там дори не могат да събират 2 и 2. Благодаря ви. Първо ме питаха за странната история в Одес. Не знам. Никой не знае детайлите, но може би може да си спомните фразата – казана след взривовете в е, московското метро през 1977 година, когато се опитаха да го използват за антидисидентска а, е, репресия. А фразата беше не знаем кой го е направил, но знаем точно кой би го използвал такова средство. Госпожа Андрекене, позицията на Европейския съюз я знаем. Но да ви кажа, предателска е позицията на Европа през последните 12 години. След бурните реакции на, Европейс... на съвета на Европа а, по отношение а, действията на Русия в Чечня, след това Европа показа своята неефективност. И трето, Съгласен съм с представителя на съвета на Европа. Има инструменти, политически инструменти. Ако единственият юридически задължителен инструмент е Европейския съд по правата на човека. Понякога Русия използва резултатите от решенията на Европейския съд и ги спазва, като например тежките условия в затворите на Русия. Но когато последваха поредица от решения във връзка с тероризма, тя нищо не предприе във връзка с решенията на Европейския съд. Какви могат да бъдат репресиите, питах. Милицията използва палки. Ако обаче срещу опозицията се хвърлят специализираните сили за борба с тероризма, това е лошо. Ако вие позволите на тези господа да го направят, а ще е лошо, значи вие не смятате, че от вас зависи каквото и да било. Да, благодаря. Александър Верховски има думата. Ще отговоря на руски. По-лесно ще ни бъде. За съжаление, не чух добре един въпрос. Няма ли руските власти да провокират някакви ам, етнически напрежения за свои цели? Не, не смятам, а, че властите съвсем съзнателно го правят. Не, но добре го използват за да демонизират образа на една, едно или друго етническо мълцинство. Големия проблем обаче е с национализма и властта се опитва да даде отговор на всичко това. Това е много съществено. Национализма е много съществена част от наш, нашия живот. Например, може да се включват неща като ксенофобни кампании, примерно срещу а, депортирането на таджикските работници миналата година. Това беше и за нас малко странно, за да го кажа меко. Изказвания на президента, на министър-председателя, показване и а, пропагандиране на различни програми и а, проекти – Тоест, в а, Руската федерация има последователна политика, но тя е а, все още в ебрионален вид. Попитахте за правата на мълцинствата. Проблеми с етническите мълцинства са много объркани. С някои държави се прави нещо, с други абсолютно нищо не се прави. Очевиден пример е ситуацията на ромите. Е, съвсем е пренебрегнат този въпрос. А по отношение а, на лесбийките, гейовете и а, трансвеститите, това е нещо, което сега започва да се повдига като проблем. Има действащ механизъм, този механизъм действа бавно, но влияе върху съдебната практика в Русия, макар и много бавен механизъм, но той все пак действа. Имам предвид а, Европейски съд по правата на човека, неговите решения и влиянието им върху Русия. Ясно е, че различни видове механизми могат да се задействат, но това става бавно но и трябва да им се помага. Благодаря. Инара. Uh, thank you very much. I'll try to address ще дам думата на господин Клайнер. of European Union and how EU could Сега на въпроса за това как Европейския съюз може да повлияе е, на ситуацията в Русия. Разликата между Европейския съюз и Русия е, е в идеологията. Единствената идеология в Русия към днешна дата е корупцията. Корумпираните държавни служители обаче влагат своите пари в Европа. С тях те купуват собственост. Какво е различното в случая Магницки? Защото той се държа героично и се подаде стотици жалби. Знаем имената на всички замесени случаи. Случая това са около 60 души. А, важно е да, да се спрат тези хора, да им се попречи, да си вложат парите в Европа, да им се попречи да идват на почивка и да купуват собственост тук. Тоест, директно може да се повлияе на положението в Русия, ако се забрани на тези хора да пътуват в Европа и да влагат парите си тук. Това трябва да направи вашия парламент. Трябва да задвижи този процес. Защото по този начин ще се повлияе значително на ситуацията в Русия. И когато питате какво да направите, направете това, защото то ще има пряко въздействие. Направете така, че тези хора да не могат да идват тук, да не могат да, да водят децата си, да не могат да влагат парите си тук. И позволете на специалистите по корупция да работят и в Европа. Давам думата на представителя на Европейската служба за външна дейност, господин Михаил Пулх. Той ще говори последен. Um, Благодаря, господин председател. Беше ми зададен въпрос във връзка с отношенията с Русия. Първото, което трябва да кажа, че политическите обсъждания са много, важен част, много важна част от нашите отношения с Русия на последната среща. Голяма част а, от времето беше посветено именно на тези теми. Когато руското гражданско общество търси модели, извън страната, то много често обръща поглед към Европа като пример за модерно общество, мобилност, търговия, заетост и така нататък. Така че имаме известно влияние, имаме в този смисъл и известна отговорност, но аз не бих надценявал ефективността, която може, е, може да има нашето влияние в руското общество. Благодаря ви за това кратко обобщение. Както винаги при такива изслушвания, и днес не ни стигна времето, за да обсъдим всичко интересно, което със сигурност има още да се каже. Но и това, което чухме, беше изключително интересно за нас. Показва, че нещата се променят, но че има още много какво да се прави. Искам да подчертая едно нещо, подчертано от нашите руски гости, както и от представителя на Радио Европа. Важно е в Европа да се подчертава важната роля на Европейския съд за правата на човека. Той трябва да играе още по-сериозна роля. Важно е това и че Европейския съюз се присъедини към Конвенцията за правата на човека. И така, благодаря ви за това, че дойдохте, за това, че ни информирахте за ситуацията с правата на човека в Русия. Благодаря ви. Thank you. Uh, we will continue. Uh, chciałbym prosić Państwa. Искам да ви помоля да запазите тишина, уважаеми колеги. Okay.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 Господин Хауит е разработил работен документ, годишен доклад относно правата на човека по света, по който има внесени словом и цифром 331 предложения за изменения. Добре дошъл господин Хауит, заедно с докладчиците в сянка, той предстои да разработи компромисни предложения. Повечето изменения са внесени на френски и английски, но има и на испански, и на немски, и на гръцки. Така че днес предвиждаме само представяне на доклада от докладчика като моля да смятате това представяне за първоначално и предварително. Сега докладчика има думата да коментира измененията най-общо, след което и докладчиците в сянка ще получат думата. Надявам се, че ще имаме някаква възможност да чуем и докладчиците в сянка, защото те бяха наистина чудесни в съместната ни работа. Но наистина пък въпросът, който до тук разисквахме, е изключително важен и интересен. Отбелязах, както и вие, че ще имаме и други възможности. Се надявам, че ще поканата ми към докладчиците в сянка ще бъде уважена, да продължим работата си и след това. Е, има 331 наистина предложения за изменение, няма да се спирам върху тях по-отделно. Не поради това, че а, съм против, а защото няма време и място. 109. Пряко се отнася до транспонирането на на правилата, касаещи прилагането на присъдите на Международния съд а, за наказателен съд, Международния наказателен а, съд. А, и това е изключително важно права, а, дискусиите по отношение правата на човека между Европейския съюз и трети страни, а, както в случая разбрахме за Русия, са изключително важен инструмент, който може да се използва в тази връзка. Ние трябва да направим необходимото да се окаже помощ, а, да бъдат защитени и обгрижени жертвите и а, на дискриминация на, по отношение на а, сексуалната им ориентация. Двеста и второ предложение за изменение касае мерки, които трябва да се вземат против дискриминацията на лица с различни недъзи. Важно е да се направят необходимите препратки и към съответния текст от конвенцията по същият въпрос или същия вид дискриминация. Надявам се, че е пределно ясно че голям брой от проекто измененията ще бъдат подложени на компромиси, т.е. Ще, бъдат, ще се преговаря по тях, за да се постигне компромис. И в някои изменения, като например 67, 70, 72, 73, те а, ще, ще може да бъдат събрани в едно и да бъде запазена целта на тези предложения. Госпожа Веджия има моята силна подкрепа по отношение на предложението и във връзка с равнопоставеността на, социалните и економичес... на социалното и економическото равенство и необходимостта от полагане на грижа в, за изравняване на нивата. Да, също така а, има доста предложения във връзка с, с незаконното транспортиране на задърж... политически задържани а, от ЦРУ на територията на Европа. А, изменение 38 и 51 а, бих искал да се обърна към членовете на тази подкомисия да ги разгледа, с молба да ги разгледа специално и после да поговорим, особено за групата АЛДЕ, че предложение 45, това е нещо, което искам да ви припомня и а, това, че беше изразена подкрепа от а, политическата група. А, знаете, че доста време а, ние се опитваме да убедим баронеса Аштън да създаде специален а, представител или защитник на правата на човека в рамките на поверената и служба. И аз мога да а, ви кажа, че има цял списък от а, специализирани сфери в сферата на правата на човека, които имат нужда от представител. Има, разбира се, и а, хора и групи, които са против а, тази идея, но а, общата идея за това, че трябва да има европейски представител по въпросите на правата на човека, а, е подкрепена от всички. А виждам, че моята колега вдясно от мен има нужда от медицинска помощ, защото се бори с кашлицата. Така, има поредица от предложения във връзка с положението на ромите. Мисля, че там можем сравнително лесно да постигнем компромисен текст. Има няколко държави а, за които се отнася с голяма острота този въпрос. А, също така искаме да се прави а, веднъж в годината една, един отчет за това как ние, Европейския съюз, подпомагаме и доколко ефективно подпомагаме а, онези държави, които тръгват по пътя на спазването на правата на човека. Има поредица от предложения, свързани с арабската пролет, както от АЛДЕ, така и от НП, и аз ви призовавам да ги подкрепите. 187 предложение е а, на консерваторите и реформистите. Аз смятам, че това трябва да бъде оттеглено, защото е против равнопоставеността на, на жените и други елементи, които просто те трябва да се срамуват от тях. поредица от колеги от нашата подкомисия а, подкрепят по, а, предложенията на е НП и АЛДЕ по отношение пренаселеността в затворите и ужасните условия, при които се живее там, защото това е основно право. Има поредица от предложения, а, във връзка с а, а, обрязването и а ние наистина сме много силно против това като парламент и нееднократно сме го казвали, така че аз смятам, че наистина като резултат ще постигнем един изключително силен текст. По отношение правата на местното а, население, За съжаление няма време за да го обсъдим по-подробно, защото това е интересна и важна тема. По отношение на правата на хората, независимо от тяхната а, а, сексуална ориентация, да, важно е да, да се постигне компромис, за да се запази този а, абзац в текста. Надявам се, че силната ни позиция като комисия ще бъде запазена и като парламент, не само като комисия. Има обаче и някои предложения, а, които а, са именно с цел или изискват да бъде а, е, оттеглено а, о, да, да бъдат отеглени онези предложения, които са за защита на правата на лесбийките и другите а, лица с различна сексуална ориентация. Знам, че а, и в бизнеса много неща се правят а, в противоречие с правата на човека. Аз работя в тази сфера и мисля, че ние като парламент трябва да отбелязваме и положителното, което се осъществява в някои от най-големите транснационални компании по отношение премахването на дискриминацията. нарушаване правата на човека а, по религиозни причини. Това е нещо, което, за съжаление, се проявява срещу всички религии и всички вероисповедания. Ето защо смятам, че а, текста трябва да не касае само една религия, едно вероисповедание, а всички. Преди а, годишният а, доклад а, аз бих искал да видя една промяна в а, а, съдържанието, а именно да се, постави, да се поставят всички религии, а не само християнската религия. Много са предложенията а, и аз смятам, че ще успеем да подготвим един доклад, който ще е достоен за Европейския парламент и ще отразява силата на неговите позиции в сферата на правата на човека. Благодаря ви за внимание. Е, е, Благодаря, господин Халит. Сега ще дам думата на докладчицата в сянка за съвсем кратко Господин Донски има първи думата. Тъй като нямаме особено много време, се надявам една и мак, или максимум три минути да ви стигнат. Не искам да ви ограничавам, но трябва да приключваме. Благодаря на колегата господин Холит. И мисля, че е, този много конструктивен дух е, на дискусията е, докато обсъждахме измененията, много ни помогнаха да сближим позициите си относно правата на човека. Това ни е, кара да смятаме, че ще направим най-доброто, на което сме е, способни. Що се отнася до докладчика, намерили сме най-добрия за този доклад. А, ние сме много доволни от съдържанието, което е разработил докладчика. Аз като докладчик в Сянка изказвам още веднъж благодарност за конструктивността и за нивото, което постигнахме. Благодаря. Благодаря, казва председателя, госпожа Въжия. Благодаря, господин председател. Ще бъда и аз съвсем кратка. Разбира се, че аз благодаря на докладчика за отличния начин, по който работихме заедно. Благодаря му и за свършената от него отлична работа. Сега щеше ми се да кажа повече във връзка с доклада на госпожа Ашта, но това са подробности. Важното е, че е намерен правилният подход. Бяха споменати моите предложения за изменения. Аз особено държа на тези, които са свързани с социалните права. Ние като парламент наистина трябва да демонстрираме, че е, прилагаме единен подход по отношение на всички видове човешки права. Още нещо искам да подчертая, нещо, което ме тревожи. Първо за арабската пролест. Все още не съм, така не ме задоволява това, което е записано в доклада до тук по този въпрос. Още нещо, съвета по правата на човека. Разбирам контекста, но трябва да се погрижим в рамките на този инструмент да има и закрила за самите защитници на правата на човека защото знаете, че този инструмент доказа себе си. Не можем да смесваме борците за човешки права с политическата опозиция. Това не са едни и същи неща. И има защитници на човешките права във всички страни, независимо от режима, който ги управлява. Така че би било голяма грешка от страна на парламента да ги хвърлим в един с движенията за демокрация. Просто трябва да разграничаваме нещата. Иначе, благодаря. Благодаря, господин Тавареш. Е, благодаря, господин председател. Мисля, че докладът е много добър. Аз не съм внесъл кой знае колко много изменения, защото докладът според мен беше достатъч, е достатъчно ясен, не само по отношение на оценката на случилото се пред годината, но и по отношение на стратегическия си дял. Лично аз се ограничих а, до темата вътрешно и външно вътрешен и външен подход. Става въпрос първо за бежанците, защото е важно не само да проявяваме солидарност с тях, а и смятам, че това, нашето отношение към бежанците е и инструмент да покажем отношението си към граждани на трети страни. Защото все пак ние трябва да даваме пример за това как можем да наказваме европи, европейски а, компании, които работят, а, си сътрудничат с авторитарни режими. Не сме направили достатъчно по този въпрос. Мисля, че Европейския съюз може да направи много повече по този въпрос. Сега борбата с корупцията, това е една от допирните ни точки – и един от моментите, в който е, нашата политика бива подкопавана от провеждани контакти с е, авторитарни режими. Това е, е допълнение 127. Of the human rights clauses in trade agreements. And linked to this, освен това е важно за мен да има право на парламентарно участие, парламентарно влияние в преговори между Европейския съвет и комисията и трети страни. Трябва да наблегнем на този въпрос. Имам едно изменение за връзките с гражданското общество в трети страни. Мисля, че има достатъчно основания за да вярвам, че ще постигнем компромиси. С докладчика имаме едно различие по отношение на специалния представител за човешките права. И раз, различието ни е голямо. Ние смятаме, че този е, върховен представител не може да влияе върху политиката по отношение на правата на човека в собствените ни институции. Това е, но ще изгладим и това различие. Иначе благодаря. Thank you, Mr. Tavares. And one, one minute, uh, Madam Gomez. Госпожа Гомес. To thank, uh, Richard for this is work because it's a, uh, a very substantive and but difficult. Искам да благодаря на Ричард. Това беше наистина важен, е, но труден е, доклад. Много ясно са изписани посланията. А, по отношение на политиката на Европейския съюз за човешките права, а, искам да обърна внимание на това, което Катрин Аштън каза по този въпрос. За вътрешното и външното съответствие. европейската политика по няколко... Ние имаме, Европа има голямо влияние в някои трети страни, особено економическо и политическо, но понякога а, прави много лоша услуга, услуга на спазването на човешките права в тези страни, чрез економическите и политическите контакти. Е, а, също така трябва да стане дума и за наблюдаването на изборите на, в трети страни, които не са склонни да тръгнат по пътя на демокрацията. Още няколко думи от моя страна. Аз също искам да благодаря на докладчика и да подчертая, че някои от измененията са внесени не само лично от мен, но и моята политическа група. Това са изменения, които а, имат за цел да допълнят доклада а, и касаят а, точно ограничаването на съдържанието на доклада, тъй като не всички теми трябва да бъдат третирани в а, доклада. Това са изменения, които касаят структури на гражданското общество, партньорства с такива структури и днешното изслушване с Русия много ясно показа колко е важно гражданското общество. Някои от нашите изменения третират въпроса за активистите, защитаващи правата на човека, наградата Сахаров, нашата комисия по правата на човека. Надявам се всички тези изменения да бъдат взети предвид в доклада. Въпросът е също така дали трябва в доклада да се назовават конкретни държави може би, да, трябва да се назовават някои конкретни държави, за да се иллюстрира и да се даде пример. Напоследък имаме редица проблеми в редица държави. Някои проблеми обаче трябва да се назоват с конкретните им имена. Примерно в кои държави биват преследвани е, християните. Важен е също така и въпроса с е, е, списъка на бази за сравнение, възоснова на които да можем да оценим положението в държавите по отношение на човешките права. Това също е част от нашите изменения. И още един важен аспект – а именно за а, класифицирането, класификацията на нарушението на човешките права. Аз лично имам проблем с а, това и днес вече става дума за този въпрос. Много често а, а, някоя държава си измисля болести а, за целите на политическото преследване, такива мисля обаче, че нямаме право да класифицираме самите заболявания. Толкова по въпроса за измененията, предложени от а, моята политическа група. А, обсъждането на измененията, подробното обсъждане ще се проведе на 28 февруари. След, а, тогава ще разполагаме с измененията, преведени на всички езици. Председателя се поправя. На 19 март ще се проведе обсъждането на измененията, след което на 22 март ще гласуваме. Виждам, че господин Хауит иска да добави нещо. Имате една минута. Е, Само една минута. Искам да благодаря на Алде за това, което казаха, а на господин Тавареш ние използваме бизнес и human rights в съчетание, а не compensation. Просто езиково, така сме свикнали в тази подкомисия да използваме. И тук компромиси не се правят. Просто това, което вие казахте за търговските споразумения е нещо, което аз подкрепям много силно. Винаги има в търговските договори или по-скоро споразумения а, клауза за правата на човека. Обаче те понякога се атакуват а, и се опитват някои държави да ги премахнат или поне да им извадат а, жилото. Също така, господин председател, съвсем конкретно ще разискваме а, отделните предложения за изменения. Нека да поговорим за това след края на заседанието, но съм уверен, че ще можем да постигнем споразумение по основните елементи на този текст. Благодаря ви много. Благодаря, господин Хаует, Следващото заседание ще бъде на 19 марта.